Okay, everybody. Добър ден на всички. В случай, че се чурите, защо изчакваме, просто трябва да кажа, че нещо отпадна от дневния ред и изчаквахме да бъде въведено в самата програма. Сега, приемането на дневния ред. Тук ме информираха от, от кабинета на докладчика Оле Шмидт, че той се е изправил с проблем, свързан с отлагането на два полета, така че няма да може да пристигне на време за представянето на своя доклад в 3.15. И по този случай трябва да отложим разглеждането на точка 6 от дневния ред за друг път. Не можем да отлагаме повече, защото трябва да направим и публичното изслушване. И така, точка първа, приемане на дневния ред. Дневния ред е прият, ако нямате възражения. Съобщението на председателя, триалога се състоя на 10 октомври, първия триалог, като там се разгледаха поредица от много важни въпроси, най-вече по работната методика и проблемите, които бяха до някъде технически, до някъде политически. И поради тази причина разработихме процедура, за да можем да наблежим и някои технически точки, които да бъдат разгледани от работната група. Надяваме се, че ще получим повече информация преди следващата тристранна среща, която ще се състои на 25 октомври. Е, тук става дума по-скоро за сравняване на постигнатото. Сега в точка трета дневния ред годишния доклад за политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията и разглеждането на измененията. Веднага давам думата на господин Андрес Шваб. Е, Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожи и господа, най-напред бих искал да благодаря на всички, които подадоха изменения за, техните, за техните градивни а, предложения. Наистина имаме тежка задача в връзка с конкуренцията. И в границите на тази рамка на годишния доклад за политиката в областта на конкуренцията се разбрахме да се постави акцент върху една единствена точка, тъй като в последните години Ставаше дума по-скоро за един общ преглед, отколкото за конкретно фокусиране върху отделните проблеми. И така в моя проект доклад съм се опитал да разгледам аргумента от 2003 година в малко повече подробности, за да видим как се правят съответните изчисления. Тук мога да кажа, че разчитаме на комисията за да видим дали може да се постигне, да се постигнат извън съдебни споразумения, в някои случаи преди да се реши налагането на парични наказания, на парични глоби. Не знам какво е мнението на комисията. Може би те смятат, че това е альтернатива на някакъв механизъм за разрешаване на спорове. Но от друга страна е добре да разгледаме и други случаи, например това, което става в Съединените щати във връзка с извънсъдебното решаване на спорове. Чрез моето предложение аз не искам да създавам повече проблеми, а по-скоро искаме да намерим по-добър начин за решаване на проблемите, да подсилим работата на комисията, а също така да гарантираме, че всички проблеми, свързани с картелите, да речем, могат да намерят своето решение, когато става дума и за компенсация компенсаторни плащания. Това е една от точките, заложени в доклада. Като това означава, че в третия случай, в който се случи това, ще има съответното разглеждане. Тук могат да се прилагат и процедури за съответствие, така че те да не са в ущърп на отделните страни. Що се отнася до програмата за освобождаване от глоби, това е програма, която ние искаме да запазим, да повишим нейната привлекателност. Мисля, че е, трябва тук да поощряваме пълната поверителност и трябва да гарантираме, че се прилагат и решенията на Съда на Европейския съюз. По този начин може да се защити решението да не се издава съответния документ. Професор Жиради издаде, направи едно изследване, което ще подсили мнението на комисията. Това проучване ще бъде представено на 8 ноември в 4 часа. Тук имаме и представители, които смятат, че трябва да поканим повече експерти, които да се изкажат по този въпрос. И според мен наистина ще стигнем до много интересен обмен на мнение. Така, госпожо председател, мисля, че сега трябва да се спра на някои от измененията. Имаше доста изменения, които са свързани с общия економически интерес. И можем да кажем, че повечето изменения в тази връзка вече са включени в текста, както измененията във връзка с колективните искове. Много често сме разглеждали тези въпроси и също така механизма за альтернативно разрешаване на спорове. Знаем, че това е една възможност, която ще бъде разгледана от комисията. Едно такова решение може да бъде изключително полезно и още нещо интересно. Тук получихме редица интересни предложения във връзка с държавните помощи, Не по-скоро с оздравителните планове за отделните държави. И тук с докладчиците в Сянка стигнахме до консенсус по редица въпроси. Що се отнася до сектора на енергетиката, е, това е свързано с общия пазар, с производството на енергия. И отново казвам, че трябва да обмислим повече дълбочина отделните предложения. Рейтинговите агенции тези изменения трябва да бъдат разгледани в светлината на други предложения, които се разглеждат от нашата комисия. Важно е да чуем мнението и на Генерална дирекция конкуренция и е важно да поддържаме диалога с заместник председателя на комисията, за да видим как може да задълбочим своето сътрудничество в тази област. Важно е да провеждаме открита дискусия, гласуваме по текста. Може би вие бихте могли да ни кажете конкретна дата за гласуване, за да знаем какви са измеренията на нашите разговори и възможности. Останали, по останалите въпроси вече сме разговаряли. Благодаря ви. Um, Благодаря. Ще дам думата на Софи и после на останалите докладчици в сянка. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че мога да бъда кратка, защото няма много какво да добавя към казаното до сега. Работим в цял екип докладчици в Сянка и докладчика вече редица години по тази тема. Така че вече има сериозно споразумение и съгласие между нас относно основните проблематика. Разгледах измененията, според мен са наистина положително изградени, подкрепящи общата идея по отношение колективните искове. Нямам какво толкова да кажа повече, защото сме стигнали до добро компромисно предложение в доклада. Що се отнася до услугите, услугите от общ интерес – може би ще има и повече несъгласия по тези въпроси в комисията, тъй като със сигурност има какво да се направи по отношение на услугите общи интерес. Имаме известни е, несъгласия по този въпрос. Що се отнася сътрудничеството с Европейската комисия, видите изменения съм предложила. Вие споменахте това без да кажете подкрепяте ли ги или не. Необходимо е да се структурира въпроса, свързан с сътрудничеството. Ние прилагаме всякакви доклади, включително по отношение на конкуренцията и конкурентно способността. Комисията ни казва благодаря и си отива така или иначе и си върши така нещата, както е решила. И така в голямата част от случаите подкрепям позицията на Европейската комисия. Наистина странно е, че такава интересна политическа област, където няма демократически контрол в истинския си смисъл, и имайки предвид положението на европейската економика по настоящем, дебата за по-голяма координация, очевидно в тази област ще трябва да има и по-голямо участие от страна на Европейския парламент. С няколко думи това е моето предложение. Um, Председателката. Дърк, желаете ли думата? You, <clears throat> благодаря. Искам да благодаря на госпожа Слаб за както на господин Слаб, както вече е, благодаря и преждеговорящата по отношение на подготвения доклад. По отношение на 2009 годишния доклад Европейския парламент ясно изрази тревогата си по отношение на времените по своя характер мерки. Парламентът подчертава, че е необходимо да се работи по отношение на тези мерки, а, така че в крайна сметка е необходимо да се удължи и действието на мярката, описана в членове и предложения с 14, 15 и 16. Необходимо е да се доразработи системата за санкциите като мерки за спазване на дисциплината, разбира се, без да се нарушава както конкурентно способността, така и разпределението на бюджетните средства. Искам да привлека вниманието ви към а, доклада на Грасле и Равелини, които ще бъдат гласувани на следващото пленарно заседание. 44-то изменение засяга всъщност приходите в областта на конкурентно способността и съответно бюджета. Необходимо е да се разгледа независимо въпроса, така че да се обви, обвържат приходите в рамките на политиката по конкурентна способност. Можем да отправим и ясен сигнал, че санкциите не са альтернативна форма за събиране на приходи. И това би трябвало да залегне и в окончателния вариант на доклада по коренко способност. Трябва да подчертая, че миналата година много интересна среща проведохме по отношение колективните искове. Докладчика прояви голямо разбирателство по отношение на всички дискутирани проблеми. Благодаря му. Благодаря му за това, че така открито подходи. Филип. Благодаря. Благодаря и на Андреас за доклада. Споделям идеята, че нямаме колено дърво с подаръци и пожелание, но Очевидно, от нас се очаква да се съсредоточим повече върху санкциите, глобите. Всички мерки, насочени към оздравяване на финансовия сектор, са в центъра на нашето внимание. Мисля, че това е всъщност нещото, което ни тревожи по отношение на макрополитиката за конкурентно способност. По отношение на държавната помощ, поред мен е, тук дел е много по-голям. Имаме различно становище, както виждате, но в крайна сметка, може би, ще успеем да стигнем до споразумение. Софи, правилно ли разбрах, че се противопоставяте на идеята за рамковата директива за услугите общ интерес? Значи се намираме в такъв случай на двете противоположни страни в нашата битка. Председателя Йорген от името на Обединена левица. Also, ich bin ja etwas spät gekommen, es geht um den Wettbewerbsbericht, ja? Благодаря. Говорим за доклада конкуренцията, нали така? Като сме по-малка политическа група, имаме много повече задачи обикновено. Разгледах предложенията за изменения и слушвайки Филип по отношение на държавните помощи, очевидно ще трябва да има ясни условия, що се отнася до точката свързана с банките. По отношение на следващото точка, която е много важна, а именно предоставянето и осигуряването на енергия. Ферера предлага и изменение, което можем да подкрепим. Моноп... Не може да позволим монопола да управлява пазарите. Това мога да кажа на този етап. Благодаря. Uh, Благодаря, Антонин. Благодаря, госпожо председател. Колегата ми не е тук, така че искам да се спра на редица изменения от негово име. По отношение на колективните искове имахме заседание миналата седмица и стигнахме до споразумение по основните въпроси. Ще предлагаме предложение за изменение в този смисъл и съм сигурен, че ще можем да постигнем добър резултат. По отношение на глобите, и ясно е, че те трябва да имат възпиращ характер, ако не са възпиращи, тогава са стимулиращи. И това е нещо много важно. По-нататък, процесите за концентрация ще бъдат ежедневието във вътрешния пазар. Много е интересен този въпрос и за колегата, но тя не е тук в момента. Имайки е, предвид казаното за коледните подаръци, мога да кажа, че трябва да разгледаме важните проблеми и да подходим а, системно по този въпрос. По отношение на а, агенциите за рейтинг и сектора на дребно. Очевидно това има много сериозно въздействие върху банките, селско-стопанския сектор. А по отношение на банковия сектор а, има резолюция, която бих искал докладчика да има предвид. Благодаря. Mussmann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, und Glückwunsch an den <clears throat> Andreas, der ist... Благодаря, госпожо председател. Поздравление за Андреас. Той успя да работи е, с докладчетите в сянка и да постигне наистина е, възхитителен консенсус. Споделям мнението по отношение на глобите. Те трябва да имат някакво въздействие, трябва да имат възпиращ характер. В противен случай просто само ще украсяват доклада. По-нататък. Андреас спомена агенциите за рейтинг. Те също са засегнати в друг доклад, но и ние трябва да ги разгледаме. По отношение предложението за европейски агенции не се разбира ясно. Това не означава, че ще, ме, че ще имаме Европейска агенция за рейтинг която всъщност да, ще зависи от политическите решения, така че те ще бъдат предсказуемо. Важно е да имаме агенция, на която можем да разчитаме. В противен случай непрекъснато, както знаете, в ежедневието се изненадваме от това, което те разкриват в своите доклади. Важно е тяхната постановка да бъде обективна, за да може да имат въздействие. Трябва да бъдат напълно независими и тази независимост трябва да бъде гарантирана. Не могат да бъдат превърнати в една организация, която да бъде проникнато политически влияние. Въздействието от... на агенциите е огромно. Разговарих, например, с представители, свързани с професионалните пенсионни схеми и те казват, че трябва много внимателно трябва да проследяваме техните заключения. Не можем да говорим за два две-три служби, които в крайна сметка да довежат до промяна в курса на политиката. Колегата Ферера, която предлага много интересни изменения, но по отношение на 16-то изменение, например, в него тя говори за фонд, който да бъде независимо финансиран, за да може да подпомогне компании в несъстоятелност. Искам да попитам какво е това. Аз разбира се бих искал да избегнем състоянието на несъстоятелност, но а, какво означава точно заплашени от а, несъстоятелност? Тук става въпрос за определени експозиции, но във всеки случай аз съм си поставил въпросителна и искам да дискутираме този въпрос. Мога да изкажа и редица други бележки към други комисии. Това е доклад собствена инициатива. Знаем какво ще се случи в понеделник вечерта в Страсбург. Много малко колеги ще могат да бъдат там. Не може ли само да, е, да се откажем от тези а, тази формулировка собствена инициатива, просто да стане един обективен доклад? По този начин, вероятно, ще има много по-голяма възможност да се окаже въздействие. В процедурата по спетанни изказвания, вероятно, може да се засегне този въпрос. Андреас. Es würde jetzt sicherlich den zeitlichen Rahmen. Um, I think, I think Diogo slipped his. Sorry. Председателката се поправя и Його има думата. Благодаря. Съвсем накратко, защото всички искаме да изслушаме Андреас. Мисля, че изключителна работа е свършил колегата с този доклад. Каузата наистина става все по-значима. По отношение на внесените предложения от мен, авиацията или интернет, например, на тях ще се спра. Искам също така да подчертая и въпроса, свързан с олигополиите на пазара. Това е свързано с незаконна дейност, недобри продукти, липса на иновации. И всъщност е в ущърп и на потребителите, и на пазара. Органите на национално и европейско ниво се сблъскват с много проблеми когато възникнат подобни проблеми. Спомняте се дискусията, която водихме по отношение на рейтинговите агенции. Искам да спомена точно това изменение за олигополите. И... Благодаря, госпожо председател. No, no, Благодаря. Сега вече докладчик има думата. Благодаря ви много. Мога да кажа, че наистина всички изменения бяха изключително полезни. Благодаря на всички. Благодаря най-вече на колегите, които са съгласни с това, че трябва да стесним фокуса на доклада. Надявам се, че няма да произведем поредния доклад, който просто ще изчезне след неговото предаване някъде в далечния хоризонт. Бих искал да се спрем наистина на конкретни неща, за да може да има а, последствие. Филип, по отношение картелите и глобата. Наистина съгласна съм, темата е много важна, вече дълго време дискутираме. Не съм срещу идеята и в бъдеще да продължим политиката в тази област. По отношение на казаното от Санчес Прецедеро, подкрепям казаното от него по отношение на проблема, свързан с глобите и това, че те трябва наистина да имат възпиращ ефект. Но дори и страданието не винаги, ако мога така да кажа, води до е, осъзнаване. Така че След приключване на правния процес, на решението на съда и налагането на санкциите и глобите, трябва да подчертаем, че е необходимо именно тези, които са понесли някакви щети и интересите са им застрашени, да получат удовлетворение. Следователно, глобите трябва да бъдат съразмерни. По отношение подобряване сътрудничество с Европейската комисия, да, наистина, това е нещо важно. Не знам точно на каква основа ще се направи. Ние им разполагаме с договора. За държавната помощ, както каза колегата Ламбард – Имахме проучване в тази област в парламента и не стигнахме до поне толкова резултати, колкото аз бих искал да видя, но ще бъде интересно да видим в бъдеще по какъв начин тази дейност в банковия сектор може да бъде максимално резултатна. Ще се върнем и към комисията. Отново благодаря на всички. Ще гласуваме след 4 седмици, така че се надявам до тогава да уточним въпроси с е, договорите. Благодаря, председателката. 22 ноември се гласува, за да може да влезе доклада в пленарна зала през декември. И така, преминаваме към четвърта точка – гласуване. Моля, намерете си картите за гласуване и бъдете готов. След няколко минути започваме. И така, по отношение на държавните помощи относно услугите от общ економически интерес, готови ли сте всички? Разполагате ли с списъка за гласуване? Okay. Uh, не стига място и човешка ръка. Трябва да сменим местата, за да можем да поемем дейността си. И така, готови ли сте с карти? Готови? Can you open the vote for a test vote? Oh. Okay, there's a test vote if, if you want Така, гласуваме пробно. Натиснете уния бутончета, които ви правят щастливи. И вие ли нямате карта? Е, да, по въпроса за предстоящото гласуване по доклада на е, Питер Симън, е, трябва да кажа, макар и това да не е посочено в листата, е, бих искал все пак да кажа, че е НП подкрепя всички компромисни изменения. Ашли, да, извинявайте, госпожо председател, аз също съм си забравил картата за гласуване, тъй като прекратите електронното гласуване, ще вдигам ръка. Така, значи двама за сега без карти. Е, добре. Йорген също. Значи, ако гласовете са близки по брой, ще трябва да гласуваме отделно. Така, 31 са включили картите си, все още не всички са гласували, но... Добре, нека започнем. Първо, първа точка, изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. Предполагам. Не, ще го проверим, понеже нещо, нещо не се връзва. Моля, започнете гласуването. А, Алди значи е плюс едно,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 въздържали се. Мисля, че се приема. Компромисно Б за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно С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 Компромисно не го виждам. Д, латинско, АБЦД. Намери го. Някъде на десета страница. Д, за, против, въздържали се, приема се. Сега 38 изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. 38 Нещо не се вдигнаха достатъчно ръце. Започнете. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 39 за, против. Въздържали се. Ще проверя и това. Нещо не се вдига достатъчно ръце в средата. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се. 40 за. Госпожо председател, извън микрофона. А те не показват. 20 на 11 беше последното, което гласувахме. 40 е, или по-скоро 39-то. 40-то за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 41 Гласувахте ли? Прекратете 20 за, 12 против. 42 за. Против. Ще трябва да проверим също. Нещо не, не вдигате достатъчно ръце, не знам. И е, не, вдигате, но недостатъчно, опасявам се. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Добре, 20 на 11. Така. Компромис Е за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Първа част за. Против. Въздържали се. Не знам. Трябва да проверим. Гласуваха ли всички? 17 за, 15 против. Да, да липсват карти? Значи с Ашли 16 е, са против, но пък а, е, срещу него се вдига карта за, така че не натискайте бутончето все още. 17 за, 15 против. Допълнително за аз карти са, т.е. ръчно, Антонин и Питър. Трима още, значи, са против. Йорген също. Значи се отхвърля. 19 против. Първата част беше това. в. Втората част минава ли без първата? Може. Значи за втората част, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за първата част, против, първата част, приема се, втора за, против, въздържали се, отхвърля се. На ИТРЕ, шесто изменение, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно F на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, от... приема се, извинете. Компромисно Г за, против, въздържали се, приема се. Хаш на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се. Молим, моля да проверим 71 Прекратете гласуването. 16 за, 17 против, значи пада. Имко 9 за, против, въздържали се, приема се. Итре 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение и против, въздържали се, приема се. 82 изменение на две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно йод, за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема на по-добре да проверим. 113 изменение. Така, гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. 17 за, 17 против. Има ли някакви допълнителни? Още един глас против. Още два против. Значи така или иначе пада. 114 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100 и... Извинете. А, устно изменение. Та, ние вече сме внесли 115 и към него имаме устно изменение, съгласно което думите subvention или субсидиране за изплащане на пенсии, но не за стопански предприятия и за вече обещетени предприятия не може да се заменят. Значи, е, ние говорим за компенсационни плащания, а не за субсидии. И ако ги разменим двете думи, всички ще можем да подкрепим това изменение. Има ли възражение срещу така предложеното изменение? Добре, гласуваме го тогава. Някой желая ли да го прочета или всички имате текста? А имате текста. И така устното изменение за, против, въздържали се, приема се. Тоест, вместо 115 гласувахме устното изменение, което се прие. Sorry, can you... You want to vote amendment 100... Искате да гласуваме и 115-то ли? Не, не разбирам какво искате. Да, ние току-що гласувахме устното изменение вместо първоначалния текст на изменение 115, понеже никой не възрази. Да, но някой каза, че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 Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Приема се 26 на 9 гласа. Така, 6 части имаме тук. За, против, въздържали се, приема се. Седма част за, против, въздържали се, приема се. Трябва да призная, че не одобрявам тези множество части в компромисните текстове в бъдеще няма да ги допускам, така че имайте предвид. Сега, някъде тук е трето изменение на 24-та страница за против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се. Мисля, че се прие. Ще проверим, ако поискате. Да, шесто. Гласуваха ли всички? Прекратете. 21 на 15. Приема се. Седмо. Против въздържали се, приема се. Осмо, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто, против, въздържали се, отхвърля се. Двайсто, против, въздържали се, приема се. Двайсти първо, против, въздържали се, отхвърля се. 21. Против, въздържали се, приема се първоначалния текст. Това, са, това е от преембюла, от първо до 12. то Първо изменение за против въздържали се приема се. Първоначален текст 13 до 15 точка от преембюла приема се. И сега по електронен път гласуваме целият текст, измененията и допълненията, които бяха прияти. Започнете гласуването. Гласуваха ли всички? Прекратете. 27 за, 8 против, 1 въздържал се. So, congratulations to the rapporteur. We now... Yes, Andreas. Frau Vorsitzende, ganz kurz. Sie haben ja gerade angekündigt, dass Sie keine split votes mehr. А, благодаря, госпожо председател. Вие току-що съобщихте, че няма да допускате повече разделно гласуване за компромисните е, текстове. Аз е, веднага бих искал да въведете това правило, защото вашата политическа група е внесла такива разделни изменения. Можете да се откажете. Не, не. Аз казах следващия път, в бъдеще в бъдеще няма да има толкова много разделно гласуване по компромисни текстове. Това е основно правило в правилника. И когато непрекъснато се стига до 5, 6 и 7 части, ако председателката, т.е. аз бях съзряла този проблем о време, щях да възпрепятствам, но посред гласуване няма сега да сменяме конете. Okay. Um, I'm going to do this generically now because ALDE is supporting some amendments that it doesn't show on the... така, значи ALDE е, приема някои изменения, които ги няма в списъка. Значи ние A, B, C, E, H и И приемаме. И те ще бъдат а, добавени в доклада. Така, сега гласуваме доклада към съгласуван европейски подход за колективна защита. Компромисно А за против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Б за против. Въздържали се. Приема се. Компромисно С за против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Д на две части. Първа за против, въздържали се, приема се втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно Е за е за против, някой да не се е объркал. На буква Е сме. Или пропускам някои изменение. ли? Не, след Д на седма. Д го гласувахме на две части. Вече го гласувахме да първа част мина, втората част не мина от а, компромисно Де. Сега сме на компромисно Е. Някой се опитва да вземе думата ли? Анталин объркване ли е настъпило? Да, моля. компромисният Д. Трябва да прегласуваме. Значи компромисно Д. По втора част трябва да се прегласува. Значи предходното, компромисно Д като Дания. Трябва да се прегласува. защото по втората част от компромисното е, изменение повечето групи са за, а пък то се отхвърли. И втората част се отхвърли, нещо не е наред. Добре, добре, тогава ще проверим просто. Е, по втората част е, от буква Д. Втората част, компромисно изменение Д. Моля да гласуват. Гласуваха ли всички? Прекратете. 27 за, 8 против. Да, наистина приема се. Добре. И сега вече компромисно е на една част за против въздържали се. Приема се. 17-то изменение за против въздържали се. Приема се.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 16 за 18 против, един въздържал се и мисля, че повече не добавяме от гласувалите без карти, така или че отхвърля се. Четиридесет и първо за, против, въздържали се, приема се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 за, против, въздържали се, отвърля се. Ще проверим. 39-то. Everybody voted. There's two still to vote. Now's your last chance. Последна възможност. Прекратете. 18 за, 16 против, 1 въздържал се. Приема се. едва, едва, но компромисно и за, против, въздържали се, приема се. И целият текст по електронен път. И така, 33 маза, за, един против, няма въздържали се. Благодаря, поздравления за докладчика. Както съобщих по-рано, шеста точка се отлага, годишен доклад относно данъчното облагане, така че сега ще направим почивка до 16.30, когато ще започне публичното изслушване относно управлението на кризи. Половин час почивка. Okay, welcome. И така, добре дошли отново. Дадох ви още малко минутки, надявайки се, че още депутати ще влязат в залата. Сега започва изслушването по управлението на кризите и економическото управление, точно в този ред. Т.е. имаме две части първата част по управление на кризите ще чуем господин Андре Сапир и господин Рикардо Кабрал. Всеки от тях ще говори по 10 минути. След това ще чуем вашите въпроси, ще получите своите отговори и след това след около един час ще започне втората част по економическо управление с господин Юрген Старк и господин Жером Криел които казаха, че нямат е, нищо против да чуят преди това всичко, което имаме да кажа по управление на кризите, защото това е много важна тема. А, ако имат коментари по тази тема, аз мога да им позволя да ги направят след това. Извинявам се за така ниското присъствие, не толкова доброто присъствие на депутатите, но разбирате, че работим много усилено по различни въпроси и по-късно можем да се здобием с информацията, която се представя тук така, обръща се много дълбоко внимание на нещата, въпреки че може би не изглежда така на пръв поглед. Добър ден на, на нашите Кости. Виждате, че имаме часовник, който е, е, е открит на дисплея. Когато времето ви изтече, ще видите едни нули, които се изписват на екрана. И така, Андрей, обръщам се най-напред към вас. Имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за а, поканата да говоря пред вашата комисия. Зададоха ни три въпроса във връзка с управлението на кризата. Първият е свързан с риска от двойна рецесия, какво може да направи европейското 6 месечие. На второ място ситуацията в програмните страни Гърция, Португалия и Ирландия. Третия въпрос е свързан с европейския инструмент за финансова стабилност. Искам накратко да спомена тези три части от този общ въпрос, като аз ще поставя ударение върху втората точка. По първия въпрос не мога да се а, така въздържа да не прочета част от доклада за Зелена Европа. Той е доста стар от 2003 година. Да ви прочета един кратък параграф, в който става дума за европейския семестър. Там се казва, по въпроса за бюджетната координация е следното. Комисията може да определи външните измерения, да се, които да се използват, когато се изграждат програмите за национална стабилност и да предложи насоки за фискална политика в отделните държави, като се вземат предвид както националните характеристики, така и в еврозоната. Когато националните програми на страните в еврозоната се изготвят, те могат да се консолидират в една обща европейска програма за стабилност, област, кой, чрез която да се оценява общата фискална политика в областта, в зоната и това да доведе пък от друга страна до изменение на националните програми. Този процес ще се улесни, като се раздели 12-месечния календар на два периода по 6 месеца, в които се договарят съответните цели. По този начин ще имаме европейски семестър и всички тези цели ще бъдат заложени в разработването на отделни национални политики. Сега вече имаме европейски семестър, мисля. И мисля, че това 6 месече определено е стъпка напред. Но искам да кажа, че тук може би достигаме до известна степен до втората част на дискусията, която ще се проведе, а именно, че все още не сме достигнали обаче до тази програма за европейска стабилност или тя поне не е разработена до, такава, до такова ниво, в което се сливат националните програми, което се комбинират и се преценява какво ще е въздействието върху еврозоната като цяло. И след това вече имаме последващи стъпки от отделните държави членки, които от своя страна да въведат промени в своите национални бюджети. Може би ситуацията се развива в тази посока, надявам се да е така. И всъщност цялата тази идея за един агрегат от политики, един смес от политики, не отгоре надолу, а отдолу нагоре, ще се достигне. Така че наистина да можем да се порадваме на идеята за едно правилно разпределение и комбиниране на отделните политики. Това мога мога да кажа в момента, че все още не сме достигнали до този етап. Идеята, че европейското 6 месечие може да играе роля за избягване на двойната рецесия чрез едни общи действия, в момента, за съжаление, не е възможно. Сега, какво да кажем за ситуацията в страните, които са част от програмата? Това, което сме правили в други случаи, е да привлечем вниманието на членовете на комисията върху разликата между Гърция от една страна и останалите две програмни държави, а именно Ирландия и Португалия. Сега, ако погледнем Гърция, по причини, които ще посоча след минута, мисля, че от самото начало беше пределно ясно, както ми каза някой наскоро, че това ще бъде маратон. Ще отнеме много дълго време а, да се приложат, както от европейска страна, така и от самата Гърция, то най-вече от Гърция, да се приложат реформите, които ще позволят на Гърция да разреши истински кризата и успее да се реформира наистина това се превръща в маратон. но В същото време пък виждаме едно противоречие защото в процеса има заложени а, кръгълни камъни, които са много близо един до друг. Тоест, на всяко три месечие се чудим дали Гърция ще а, успее да стигне до тези кръгълни камъни, до тези толкова важни етапи. И това е много важно, защото ако бягате в маратон, вие не се питате на всеки четвърт километър дали сте достигнали своята цел – да, слагат се съответните а, разделители на отделните етапи, но тук трябва да имаме разположение на тези кръгълни камъни, както от страна на Гърция, така и от Европейския съюз. В същото време имаме и пазара, който наблюдава на всеки четвърт километър дали а, се посрещат съответните цели или не. И това е основното опасение. Дали Гърция ще успее да се върне на съответните пазари през 2012 година? Според мен за сега това изглежда нереалистично. Нека да ви кажа защо според мен Гърция ще се ангажира в един много дълъг процес крайна сметка тя ще успее да се реформира, но там съществуват редица проблеми. Говорихме дълго за лошото администриране. Нека да ви дам някои цифри от Световната банка. Както знаете, те публикуват един показател, който се казва World Bank Doing Business, където се сравняват отделните административни ситуации в различните страни. Но във всички държави от еврозоната Гърция е получила най-низкия рейтинг с показател 56. 56 имат като показатели Албания и Украина. Тоест, там поставя банката Гърция с такива показатели. Извинявайте, Беларус. А, всъщност, Португалия е малко по-напред, защото там има а, 70 точки по този показател. Ако погледнем други показатели, по, да речем, економическата структура, само един пример. Ако погледнем разпределението на заетостта за предприятия с по-малко от 10 служители, като вземем Германия, там само 19%, защото казваме, че в Германия има много МСП. Да, наистина е така, но тук не говорим за микропредприятия под 10 служители. В Германия само 19% от всички предприятия разполагат с под 10, 10 служители. Абсолютният рекордьор в еврозоната отново е Гърция, където 58% от работните места в Гърция се предоставят от предприятия, които са микрофирми Тоест тук имаме съответното отражение, когато говорим за структурата на производителността и други елементи. Португалия е, разполага с 41% при този показател. Т.е. виждаме, че отново има голяма разлика. И третия показател е нивото на отвореността към външните пазари. И когато говорим тук, говорим за пропорциите на износ на стоки и услуги като част от брутния вътрешен продукт. Е, тук имаме много малки економики Белгия, Чехия, Ирландия и така нататък. И тук имаме съотношение между стоките и услугите спрямо БВП в рамките на 80%. Този тук говорим за малки отворени економики. И после отново се връщаме на Гърция. Отново най-низкото съотношение от всички економики в еврозоната. Не само за малките. Тук не говорим за Гърция като малка отворена економика. Това е затворена економика. Тоест съотношението на износа към БВП е само 23%. Тоест всички тези цифри, които ви представям, са показателни за необходимост от трансформация на економиката. Тази необходимост е огромна и а, тя не може да стане в рамките на 3 години, в рамките на една програма, която беше предвидена за 3 години. Това не е разумно. Мисля, че Гърция не може да се реформира в този период. Да, мисля, че можем да видим реформи, виждаме мерките, които се предприемат с помощта на Европейския съюз, с помощта на МВФ и те могат да помогнат на Гърция да се реформира, но това ще отнеме много време. Тоест, когато говорим и разглеждаме напредъка по програмата, казвам, че Гърция е съвсем различна като категория от Ирландия и Португалия. Много по-различна. И наистина ще отнеме дълго време. Всички си мислят и очакват това да бъде една бърза реформа и всъщност тя ги очаква лоша изненада. И ставаме свидетели на тази лоша изненада седмица след седмица, защото Гърция изостава и ние не трябва да се изненадваме, тъй като първоначалните очаквания не бяха реалистични. И на последно място помолихте да разгледаме инструмента за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност. Да, тук определено можех да представя дълго експозе за връзката между това, което представих за Гърция. Но, пак искам да кажа, че Гърция от самото начало показваше, че изпада в несъстоятелност. И наистина беше разумно да предложи програмите, които предложи. Няма да поставям това на дискусия, въпреки че е въпрос, който все пак заслужава нашето внимание. И все пак казвам, че Гърция е доста по-различна от останалите две държави, от Ирландия и Португалия. И определено доста по-различна от Италия и Испания. Тоест, когато разглеждаме ролята на ИФСФ и ИСМ за бъдеще, мисля, че трябва да продължаваме да правим това разграничение. Аз мисля, че ще се върнем към тази дискусия по време на втората част. Аз лично смятам, че неизбежно Европейската Централна банка ще изиграе жизненно важна роля заедно с фискалните, финансовите институции. Ние наистина смятаме, че ролята на Европейската Централна банка беше много важна от 1999 година насам. Но не можем да сравняваме ролята на банката в обичайните, в нормалните времена с работата на банката във времето на криза. Всъщност, ние не сме проектирали система не само за Европейската централна банка, но и за други институции за а, кризисни ситуации. И това ще се разглежда по време на втората част на економическото управление. Ние се нуждаем от институции, които да могат да действат по а, време на криза. Виждаме смели действия от тяхна страна, но наистина е неизбежно това да се случва по време на кризисни времена. Виждаме сътрудничество с отделните правителства, с отделните държави. Възникват редица проблеми с ликвидността и много държави, не само Гърция, се сблъскват с такива проблеми с ликвидността. Но а, виждаме, че а, понякога е много трудно да се направи разликата между платежоспособност и ликвидност и наистина, когато говорим за ликвидност трябва да отчетем и ролята на ИФСФ и на Европейската централна банка. Много е важна ролята на финансовите институции и се надявам, че Европейската централна банка ще бъде част от тях. Да, разбира се, надявам се, че тяхната работа ще се подобри и един бъдещ договор ще придаде нова форма на тези институции и ще допринесе към нашата работа в момента. Благодаря ви много. А сега даваме думата на нашия втор, втори оратор Рикардо Кабрал. Всички получиха вашите автобиографии и затова не ви представям толкова официално. Давам ви направо думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. За мен е голяма чест, че ми се отдава възможността да изразя становището си относно кризата на държавния дълг в Европа. Аз ще кажа няколко думи за характера на кризата, според мен, и за отговора, който се дава на тази криза. Бих искал да отбележа, че Европейския съюз, най-голямата световна економика, е източник на нестабилност за самия себе си и за световната економика. Политическата рамка, която е плод на усилията на ЕС и на МВФ, според мен е несъстоятелна и опасна. Дълговата криза всъщност е, е криза на платежния баланс. Макар и Европейския съюз е, като цяло е, не може да се каже, че има сериозни външни дисбаланси, Отделните страни имат безпредседентни нарушения на платежния баланс. И всъщност първа, втора и трета схема сочат, че вероятно 10 страни имат прекомерни нетни външни задължения. Много експерти твърдят, че страните биха могли да стигнат до брутен външен дълг до 40% от БВП, но няколко от страните в еврозоната имат два пъти по-голям дълг. И опитът сочи, че външният дълг на тези страни неизбежно ще трябва да бъде реструктуриран. Тоест, да се разсрочи и отчасти опрости. През последните години ЕС и МВФ въведоха програми за корекция в Унгария, Латвия, Румъния, Гърция, Ирландия и Португалия. Страни с висок е, нетен външен дълг и с изключение на Ирландия с големи търговски дефицити. Унгария, Гърция, Ирландия и Португалия също имат високи е, платежни дефицити в резултат не само от големите и лихвени и дивидендни плащания. Сега, е, дефицита за финансиране на една страна е приблизително равен на формулата, която показва ораторът и която, за съжаление, преводачите не могат да повторят поради скоростта, с която той чете. Фокусът на програмата на СИМВФ е към намаляване на бюджетните дефицити е, в съответствие с показателите по пакта за стабилност и растеж. Това според мен обаче е една заблудена и непродуктивна политика. За да разберем защо, следва да отбележим, че формулата, която определя е, нетния дефицит за финансиране на една страна е счетоводна фигура. Тя е, може да бъде иллюстрирана с аналогията в макроекономиката на 1 плюс 3 равно на 2 плюс 2. Програмите за корекция не са насочени към намаляване на дефицитите по платежния баланс. Ето защо просто не можем да видим как по един устойчив начин ще бъде намален бюджетния дефицит и в известен смисъл мерките за намаляване на бюджетния дефицит и съответно за мерките за бюджетни съкръщения няма да успеят. Така, например, е, отрицателното търговско салдо на Португалия през 2010 година възлиза на 6,5% от е, БВП, е, платежния дефицит е 4,6%, в резултат от което общия дефицит за финансиране отвън възлиза на близо 8,5% от БВП. За устойчиво намаляване на бюджетния дефицит, програмата за корекция би следвало да се насочи към намаляване на отрицателното търговско салдо. И а, това би имало не особено отрицателно въздействие върху стопанската активност в Португалия. Освен това, програмата за корекция би следвало да се насочи към намаляване на платежния дефицит чрез реалистична реорганизация на дълга. Вместо това, програмата засяга цялото вътрешно търсене безразборно на 100,6% от БВП. Това е все едно стоп да биеш комар. И само случайно, или чрез драстично намаляване на стопанската активност, такава една програма за корекция може да доведе до намаляване на търговския дефицит с нещо, което да се доближава до 6,5% от БВП. Наред с това, програмата за корекция не отдава достатъчно внимание на платежния дефицит средните ликвени проценти е, на, по външния дълг е, на страните може да нараства или да намалява, поради което и платежният дефицит може да нараства и намалява. Ако нараства, разбира се, ще упражнява допълнителен натиск върху потребността на страната да се финансира. На практика програмата за корекция едва ли ще доведе до значително намаляване на дефицита за финансиране, а просто до реструктурирането му, до, до промяна на, на неговата структура. Тъй като частният сектор не може да увеличи е, задлъжняването си в сегашния контекст, сегашната програма просто ще доведе до безпредседентно и безсмислено разрушаване на дейността на частния сектор. Нещо повече, програмите за корекция СМВФ не отдават дължимото на възможността за значително реструктуриране на дълга и съответно реструктуриране на платежния дефицит. Ето защо единственият предпазен клапан за намаляване на държавния дефицит е чрез масирано повишаване на търговското салдо. По определение не всички страни могат да функционират на положително търговско салдо. И така по-голямата част от Европейския съюз ще стигне до рецесия при сегашната програма. Госпожи и господа, Европейския съюз е изправен предположение, в което по-малкото всъщност е повече. Въвеждането на по-малки, по-целенасочени програми за корекция може да доведе до по-добри резултати. Целта на процеса на корекция е да се стабилизира външната задлъгнявост на периферните страни, като се намалят е, платежните дефицити на тези страни. Ако вземем Португалия, например, външната корекция, която е необходима по настоящем за стабилизиране на външния и дълг, може да възлиза на около 8% от БВП. Едно съчетено намаляване на, на двата дефицита по платежния баланс от подобна величина би намалило дефицита за финансиране на Португалия на близо 0% от БВП. При тези условия Португалия ще може постепенно да намали е, бремето на външния си дълг, за да даде, за да се даде възможност за економически растеж. Нещо повече, португалското правителство ще може да финансира далеч по-голяма част от бюджетния си дефицит от вътрешни източници. Около половината от корекциите, които е, бих предложил, е, биха могли да се дължат на усъвършенстване на фискалната политика и чрез същинско преструктуриране на дълга. Фискалната девалвация има за цел чрез балансиране или ребалансиране на данъчната структура да се стигне до фактическо девалвиране на валутата. Нещата се състоят в това. Тъй като данъчните приходи възлизат средно на близо 40% от БВП, то те представят фактически и най-големия разходен фактор на всяка отделна стопанска дейност. От към търсенето ще, могат да се намали, ще може да се намали цената на вътрешната продукция, а от към предлагането ще се увеличи бремето данъчното на онези, които снабдяват вътрешната економика и не са подложени на международна конкуренция to return to the international credit markets, even if subject Така страните ще могат да се върнат на международния кредитен пазар, всъщност независимо от лихвените проценти. Освен това, е, реструктуриране на банките от типа на това, което се осъществява в Съединените щати, също е уместно за Европа. Накрая, госпожи и господа, бих искал да подчертая необходимостта от промяна на курса. Сегашният политически отговор на кризата, както казах, е несъстоятелен и опасен корек... програмата за корекция, осъществявана от ЕС МВФ, е, определено ще се провали и на всичкото отгоре ще се стигне до безпредседентно и ненужно унищожаване на стопанска дейност в частния сектор. Така наречените периферни страни на практика могат да намалят бюджетните си дефицити единствено ако значително подобрят търговския и платежния си баланс, поради което политическия отговор на ЕС би следвало да се насочи именно към тези отрицателни салда. Политическия отговор би трябвало пряко да се занимае с реструктурирането и на външния дълг. Такъв един подход е, е, далеч по-вероятно би успял, като се насочи към основната причина за дълговата криза на Европа, поне според мен. Благодаря ви за вниманието. Question... И така сега стигаме до възможността да задавате въпроси към нашите докладчици. Та така, ето на вече имаме желащи, Удо. Да, благодаря и на двамата експерти. Добре дошли в нашата комисия. Много научих от господин Сапир. Относно различните странови профили, що се нас до тези страни, които са в особено тежко положение днес. И ако съм успял да разбера какво каза господин Капрал, той би препоръчал един радикално различен подход към тези страни от е, избрания по-настоящем. И в тази връзка бих формулирал въпроса си така. Домът ни гори. И ако е така, то виждаме как в едни части на дома ни, в едни страни и в други, има ни такива протуберанси от колебания, ликвените проценти, в задлъжнялостта и коя е спешната операция, Нали, каква спешна хирургическа намеса можем да осъществим върху пациента, така че еврозоната да не се разпадне. Колкото разбирам, господин Сапир, Европейска централна банка трябва да бъде много по-активна, да вземе, например, Британската банка, която е далеч по-активна. Очевидно е, че Европейския механизъм за финансова стабилност няма да може да се справи с следващия напор на бурят. И как трябва да променим този механизъм? Как да го подсилим, за да се справи? И това за мен са най-неотложните въпроси и бих искал да чуя малко по-подробни разсъждения от ваша страна по тях. Да, да следващият оратор а, или в отговор, господин Сапир. Току-що казаното от вас за ролята на Европейския механизъм за финансова стабилност, аз а, винаги съм смятал, че това е възможно, а не противоречие в понятието. Когато чувам държавните и правителствените ръководители да заявяват, ние ще направим всичко, което е необходимо за преодолеем кризата и веднага след това, без дори да си поемат дъх, казват, че европейския механизъм е на стоеност 450 милиарда, то аз не мога да не се запротиворечи. Всичко необходимо не е равно на 450 милиарда. И всеки външен наблюдател веднага ще съзре това противоречие. Тези две изречения са взаимно противоречиви. Всичко необходимо е всичко необходимо без каквито да било оговорки, без каквато, каквото и да било количествено изражение. Не може да има предел на онова, което е необходимо. Ако като кажете всичко необходимо и след това ограничите капацитета си първо с тези 450 милиона, е, милиарда и второ в неколичествено изражение с необходимостта всички да вземат единодушно решение, то вие си режете клона, на който седите. Аз съм категоричен привърженик на Европейския механизъм за финансова стабилност. Аз съм последният, който би се опълчил срещу него. Но в хода на кризата стана ясно, че той в количествено изражение и в политическо изражение е неадекватен. И според мен, изправени пред такава криза, от такъв мащаб, криза на доверието, вие сте длъжни всячески да отстоявате това твърдение ще направим всичко необходимо. Не се прави достатъчно, за да се подкрепи това твърдение. Да, от друга страна, разбира се, е въпросът за платежоспособността. Има разлика в случая между Гърция и другите страни. Благодаря. Вие питате, аз сега на къде? Според мен, първото нещо, което трябва да се направи е да се спре сегашната програма, която нанася щета на въпросните економики, която ги връща години назад. На второ място препоръчвам и различни технически промени. На първо място промяна на данъчната структура. Е, една реорганизация на данъчното облагане може да има ефекта на фактическа валутна девалвация, девалвация на паричната единица. А що се отнася до ролята на механизма за стабилност? Да, знам, този механизъм бе създаден в отговор на неотложна необходимост. Но според мен целите и структурата на механизма не са достатъчно изяснени на този етап. Според мен това, което е необходимо в е, Европа е институция от рода на американската за е, реорганизация, за оздравяване на е, банките, изпаднали затруднени. Следващия въпрос към професор Сапир. Вие казвате, че ролята на Централната банка по време на криза не би следвало да бъде такава каквато е тя в други времена. Тук за всички централни банки ли говорим? в това число за Федералния резерв, за неортодоксални мерки като е, количественото облегчаване, или пък става дума единствено за Европейска централна банка, доколкото еврозоната не отговаря на критериите на, на е, зона с единна парична единица. Все пак не е като Съединените щати. Поради което и Европейска централна банка би следвало да отиде отвъд е, рамките на едно обичайно за Централна банка поведение. Това бе едно общо твърдение. Аз нямах предвид конкретно ЕЦБ. Аз всъщност отправям призив към Европейска Централна банка, макар и много добре да разбирам, и бихме могли да се спрем на това по време на втората част от това изслушване, но аз много добре разбирам ограниченията. Политическите ограничения, бих казал. Много добре разбирам как е създадена Европейска Централна банка, самата еврозона, как е създадена и какъв е характерът на политическия договор, който е сключен. И заедно с това, каква е отговорността на всеки субект, държавен, банков в еврозоната. Всеки трябва да си върши своята работа. И този договор до известна степен е нарушен от някои страни. Но аз ще бъда откровен с вас, като човек, който в продължение на години е, работи в еврозоната, това число още преди официалното въвеждане на еврото, като участник, аз не съм бил един от строителите, но, но като участник в разговорите за конструкцията на еврозоната бих казал, че за някои неща не се сетихме тогава. И едно от е, нещата, които не ни бяха съвсем ясни, трябва да кажа, е това, че някои страни, и това именно е спецификата на еврозоната, някои страни, които са в еврозоната, могат да изпаднат затруднение от дългов характер. Ние това всъщност обаче не си го представяхме. Ние не се сетихме за такава възможност. Недостатъчно държахме сметка за факта, че макар и една държава да се присъединява към общата валута, когато тя се присъединява към нея, получава сериозни предимства, но в край на краища тези предимства са свързани с определени условия. И едно от тези условия е да се поддържа доверието на пазара. И съответно един от рисковете е на определен етап пазарите да изгубят доверието си в облигационните емисии на определени правителства. Ние проиграхме различни неща, знаете, е, на лице е процедурата за прекомерния дефицит, има го пакта за стабилност. Но а, това, с, въпросите свързани с възможната неплатежоспособност, с възможната не, не, изпадане в несъстоятелност или в състояние на неизправност на една или друга държава, това не предвидихме. Ние създадохме система за реакция при обичайни, при нормални условия, а трудностите, на които се натъкваме през последните 18 месеца, са свързани с усъвършенстването на системата, така че тя да се справя положение на криза. И това, което колегата професор Кабрал току-що каза за финансовата страна, което е нещо особ, също особено важно, го няма, нищо подобно няма в договора от Мастрихт, което да се свързва пряко с финансовите въпроси. Говори се за фискална устойчивост. Да, и отново можем да кажем, недостатъчно направихме но ние изобщо не разгледахме въпроса за финансовата устойчивост, за задлъжнялостта на частния сектор и за задлъжнялостта към частни кредитори. И сега, понеже мастерския договор е от преди 20 години, нали, както много често а, той гледа назад и, и много трудно тогава, преди 20 години, би могъл да погледне 20 години напред в един свят на пределна свобода на капиталово движение и на финансова е, самостоятелност. И този е, порочен кръг, който се намираме, банки, които са слаби, понеже държавните им е, длъжници са слаби, а пък те са слаби, защото кредиторите им са слаби. А, това не можеше да се предвиди в финансово-економическата среда е, и съответно разговорите, които доведоха до създаването на, на сегашната структура, която трябва да бъде поправена. Междувременно обаче трябва да я прилагаме достатъчно гъвкаво. Да, това има своята цена, но альтернативата струва повече, опасявам се. Благодаря, господин Клинт. Така, ако може да си сложите слушалките, тъй като ще говоря на немски язик. Е, един коментар и два въпроса имам. Е, държавните и правителствените ръководители са опреквани за това, че действат твърде бавно, че допускат грешки. Е, създава се впечатлението, че като мухи без глави се суетят. Но експертите какво казват? Какво трябва всъщност да се, да се направи? Е, сещам се за е, преди около 10 е, седмици, като имахме Нобелови лауреати тук. И колкото лауреати, толкова и мнения какво да се прави. Значи, далеч не е лесно дори да се вслуша човек в съвета на експерти. Какво да направим така, че експертното становище да бъде поставено на една по-солидна основа? След това аз разбирам е, вашите думи за оптимизирането на механизма за стабилност, е, за това евентуално Европейска централна банка да се превърне в кредитор от последна инстанция – но нека да не забравяме, че е нали огромен проблем за демократичната легитимност на всичко това. Понеже, ако се откажем от принципа на единодушното вземане на решение, то е, данакоплаците ще трябва да поемат повече отговорност за неща, за които не са виновни. И на второ място, ако успеем е, е, да укрепим механизма за стабилност, така че той да си върши работата, то не бихме могли да твърдим, че онези, които проявяват щедрата си солидарност, са предпазени от изпадане в по-ниска кредитоспос... категория по кредитоспособност. Тоест, може да се окаже, че в Европа никой няма три А. Сега, по отношение на господин Капрал, вие критикувате политиката на строги ограничения. Аз, аз разбирам на къде биете. Всъщност Гърция е характерен пример. Положението и днес е по-лошо, отколкото преди. Но в същото време не е Европейският съюз и, извади на бял свят тази идея. Нека не забравяме ролята и на МВФ. И въпросът ми е такъв. Толкова ли е тежко положението, защото в десетки случаи в миналото подобен подход е давал добър резултат. Ако погледнем тук оценките на Комерцбанк за следващата година, в Германия се очаква растеж от 0,8, под 1% растеж, 0,0%, Италия минус 0,2, 0,3% за Испания и четирите най-големи страни в еврозоната е, се очаква да нямат растеж или той да бъде минимален. И на този фон очевидният въпрос, който се задава е, че дори и вашия подход да възприем, господин Капрал, той няма да ни свърши работа. Благодаря по ограничителните мерки, налагани от МВФ. Аз не съм против тези мерки по принцип, но сега те не са логични. Така че, нали, нали, както ви казах, това е счетоводна методика. Имаме уравнение, имаме четири елемента на това уравнение и това, което предлага МВФ е да се промени първия член от лявата страна на уравнението, но не може е, от ляво да се промени, без от дясно да се промени. А от дясно имаме платежен баланс. Нали? Е, търговското салдо и е, финансовото, доходното салдо. Това не може да се пипне всъщност. Нали? Търговския баланс, нали, ако се опитаме левия елемент да оправим, всичко ще разклатим в економиката. Ще можем да постигнем намаление на дефицита само чрез намаляване на търговския дефицит. Нещо повече. Сегашният пакет е с по-отрицателни последици е, за страните с положително търговско салдо като Германия от това, което предлагам. Значи тук имаме 12 страни, които според мен ще трябва да минат от дефицит на положително салдо. И ако, и ако всички страни по периферията тръгнат да правят това едновременно, то страните, които сега са на положително търговско салдо, ще излязат на рецесия. Аз просто не знам защо ЕС и МВФ въвеждат такава политика що се отнася до казаното от вас, че никога не е лесно да се отговори на една креза. Да, винаги е така. Един лидер винаги получава противоречиви съвети и много трудно може да направи своя избор. Край накрая ще разчита на инстинкта си, търси поредното експертно становище, но край накрая ще лидерът е за това, за да вземе решение. Единството, което ни остава се надяваме е, че лидерите ни са читали. Ще се опитам да кажа нещо на немски. Але гутете трай всички добри неща са по три. И, и предполагам, вашата комисия добре разбира тази поговорка. Нека се опитам да отговаря на вашия въпрос за демократичната легитимност и за е, вземането на решение с единодушие. Сигурен съм, че ще се спрем на този въпрос също по време на втората част от нашето обсъждане. А понеже така всъщност опираме до нещата до бъдещето на Съюза. Политически, фискален и така нататък. Е, сега какво мога да кажа? Често чувам критични отзиви за начина за поведението на Германия по време на кризата и бързам да заявя, че не споделям изобщо е, тази критика. Аз смятам, че Германия игра и играе изключително важна роля и то точно във връзка с тези въпроси. Е, е, е, преди това, което вече казах, хвърляйки поглед назад към историята от преди създаването на еврото. Мисля, че точно в Германия се задаваха въпросите, които се задават сега. Едва сега за връзката между паричния и фискалния и политическия съюз. Още тогава в Германия се проведе най-задълбочената дискусия именно по тези въпроси и до някъде в това се състои драмата. В това, че паричният съюз бе създаден, създаден при който само една от участващите страни се отказа от суверенитета си. И това бе Германия. Никой друг не се е отказа от своя суверенитет. Е, Германия имаше суверенна парична политика. Никоя от, друга от страните във валутния механизъм нямаше такъв суверенитет. Да, Великобритания направи своя избор. Напълно уместен от гледна точка на Великобритания. Тя пожела да запази суверенитета на паричната си политика. И фактически останалите участнички в еврозоната всички спечелиха нещо, част от суверенитета, от който се бе отказала Германия, а Германия се отказа от суверенитета си. И драмата се състои това, че Германия бе единствената, която по онова време разви е, дискусия за последиците от преминаването от Дойчмарката към еврото. Е? След 50 години германска марка. В другите страни не се положи такова интелектуално усилие. Всяка страна гледаше на присъединяването си към еврото като на безплатен обяд. И това бе грешка. Е, е характера на договора, образно казано, който, който споменах. Паричният съюз трябваше да бъде договор и в бъдеще трябва да бъде договор, в условията на който всеки се отказва от нещо, за да спечели нещо. И се надявам в едните години да се стигне до един нов договор, който да коригира недостатъците на предишния, да подобри. И този нов договор същината си ще се свежда до този разговор за суверенитета, от който са готови да се откажат от тези другите, които не са се отказвали от суверенитета си поначало. И няма да е лесно, защото в тези страни този разговор практически не е започнал. Бъдещето на паричния съюз ще бъде онова, което през последните 12 години той вече беше за Германия отказ от суверенитет. И колкото по-скоро започне този разговор, толкова по-скоро ще се проведе между правителствена конференция, която да преразгледа договора и да въведе онези липсващи сега в него елементи. И тогава ще имаме и демократична легитимност. Този договор ще въведе институциите, които да гарантират тази легитимност. Да, ние сега сме изправени пред проблема за недостатъчната демократична легитимност, тъкмо защото нямаме договор, който да решава този въпрос. При все това, че кризата няма да ни чака, трябва да действаме. И последния въпрос. Благодаря, госпожо председател. През последните няколко месеца разговарях с различни инвестити, инвеститори, които искаха да участват в еврозоната, в Европейския съюз с дейността си. Те разполагат със средства, но биха го направили, ако разбират какво се случва. И онова, което те посочваха беше, че има проблем свързан с надежността, кон- конкретно е, средство, което трябва да бъде разработено в Европейския съюз на общностно ниво. Това трябва да бъде наистина подходящ инструмент, който да бъде подкрепен от държавите членки и по този начин всъщност ще може да се подкрепи събирането на средства. Не, не непременно трябва да има конкретно конкретни фондове. Трябваше самия пари да, е, пазар да задели нужните средства. И по този начин, всъщност, тъй като няма подобно решение, те е, продължават е, да се оповават на опасенията си и възпират действията си. Що се отнася до е, инструмента количество на облегчаване, естествено тук става въпрос за инжектиране на средства, печатане на пари не разбират инвеститорите как всъщност този инструмент може ефективно да подпомогне положението сега. Така че, как може да се а, убедят пазарите и световните инвеститори, че този инструмент ще сработи? Кой ще започне? Right, yes. uh, thank you. I think... Благодаря. Мисля, че Европейския фонд за стабилност е една структура, която не е много ясна. Разбирам, че това разбираш един си инструмент, който е създаден заради неотложността на проблема. Офиса му е в Европейската банка за инвестиции. Това е бек офиса. Управлява се от дългов служба, в която се намира в Германия. Централата е в Люксембург отговаря за 440 милиарда евро средства на дънакоплаците. Мисля, че принципът на леверидж допринася за осложняването на, на така или иначе, според мен, нестабилната конструкция на този инструмент. Ако има други възможности, трябва да се разгледат. Благодаря. Мисля, че трябва да разгледаме Европейския фонд за стабилност, финансова стабилност и онова, което той прави. Първоначалният замисъл беше да работи заедно с МВФ в еврозоната в съвместни програми с МВФ. Както казахме, програмите по отношение на Гърция, Ирландия и Португалия. Това вече стана дума за това. Това всъщност е финансиращата страна на фонда да работи съвместно, заедно с МВФ по отношение на тези програмни държави в рамките на еврозоната. Според мен, за този тип дейност Европейския фонд за финансова стабилност няма да срещне затруднения. може да се каже, че трябва да бъде постоянен инструмент, да се премине естествено в механизма за стабилност. Но, що се отнася до конструкцията на инструмента, като инвеститор, например, аз лично не бих срещал никакви трудности да а, влагам средства именно в този фонд, имайки предвид каква е отговорността на фонда. необходимостта за постигане на споразумение на единогласие по всяка про програма, това наистина е един сериозен елемент. Сега обаче става въпрос и за една различна нова роля на фонда, укрепената, укрепения капацитет на фонда, а именно факта, че трябва да поеме някои задачи, които обикновено се изпълняват от Централната банка. И тук аз лично срещам известни е, затруднения в тази концепция, защото струва ми се, дали всъщност успяваме, ако можехме да създадем една по-добра е, система, аз бих предоставил на Централната банка именно тази отговорност. Защото в противен случай просто ние е, заобикаляме проблема. Опитваме се да го решим по заобикален начин, а това не винаги най-добрия начин. Така че в момента все още се води дискусия. Ще видим какво ще се случи през предстоящите седмици и месеца, именно по отношение на взаимоотношенията между фонда и ЕЦБ когато укрепения фонд вече е на мястото си, тогава вече едната възможност е ЕЦБ да излезе от играта. Това е една, едно крайно становище, според мен, което няма да бъде устойчиво. Защото според мен, както вече ви казах, Европейския фонд не може изцяло да замени Европейската централна банка. Може да играе някаква роля наравно, наред с банката, защото трудно може да се отграничи а, с платежоспособността и ликвидността. Когато ликвидността се превърне в проблем на платежоспособността, тогава вече а, банката има своята роля. Зад този проблем стоят а, именно а, централните банки, ето, точно така виждам ролята. Не да замени фонда изцяло Централната банка. Председателката, благодаря. Много интересен повод за размисъл ни давате. Сега ще продължим и с втората част на нашето изслушване. Йорген Старк е първият оратор, след което ще дам думата и на господин Жером Крел. Имате думата, господине. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, голяма чест е за мен да бъда сред вас днес, за да споделя своите мисли по отношение економическото управление. Аз се изкушавах да се намася и в първия кръг от разискванията, защото вече много се каза за ролята на Централната банка, но може би може от тук да продължим а, нашата дискусия в тази посока. Но позволете най-напред да се спра на трите проблема, които е, трябва да дискутираме днес, именно изпълнението на пакета за економическо управление. Е, знаете рамката, която всъщност се разглежда. След това ще разгледаме еврооблигациите и изпълнението на пакета законодателни актове за економическо управление. Поздравявам вашата комисия за приемането на пакета от шесте законодателни а, акта, които наистина имат изключително голямо въздействие сега. Благодарение на вашата комисия а, всъщност може да се стигне до това положение при развитието на економическото управление в Европа. Това показва а, значимостта на вас като законодатели, които могат да насочат вниманието си именно към някои пропуски, които възникват в кризата. Окончателният вариант дава възможност да се види една много по-ясна рамка в сравнение от първоначално предложената от комисията. И това се дължи именно на усилията на парламента отново, вашата комисия изигра изключително голяма роля, за да може да се подходи именно е, наднационално, на общностно ниво по отношение на тази проблематика. Що се отнася до задължителността или квазиавтоматичните фискални правила? Относно новия пакт за стабилност – Третия е му вариант, с който по-настоящем разполагаме, 2005 е реформирания пакт, а сега вече новия пакт за стабилност и развитие. Всичко това би трябвало да укрепи е, наблюдението и е, засилване на дисциплината на паричните пазари, на фискалните пазари. Изключително важно е да се има предвид статистически елемент от економическото управление, което играе своята роля в цялостната рамка. И отново, благодарение на вашата комисия, всичко стана факт. Що се отнася до макроекономическата рамка за наблюдение, Мога да кажа, че тя е важна добавка към всички инструменти на, за наблюдение на Европейския съюз. Таблицата с резултатите е също един много важен компонент. Също парламент има много голяма роля в тази насока. Искам да подчертая, че таблицата с резултатите всъщност дава възможност да се провери къде са дисбалансите в макроекономически план, що се отнася наблюдението на паричния съюз. Привлича се вниманието на политиците и на обществеността относно а, дисбалансите в економическия план, винаги когато те се случват невременно. Що се отнася до пакета, економически инструменти е много важ... мога да кажа, че това е много важна стъпка напред, но има и голямо но с голяма буква но, що се отнася до а, изпълнението и налагането на процедурите на национално ниво ефективността на инструментите и мерките, свързани с изпълнение. Те трябва да бъдат изпълнявани не само на хартия, но и на практика. Това е изключително важно и това са заключенията, което могат да се направят до сега. Що се отнася съм влизането в изпълнение на тези механизми за наблюдение, комисията започна със своите предложения, след което съвета оказа натиск от своя страна и, и изпълнението всъщност е а, застрашено от риск. Необходимо да се отчетат различните етапи от процедурата, за да, за съжаление, начина по който в момента стоят нещата, се засилва опасността от риска, за който говорих и това е един от важните аспекти, които трябва да се преодолеят именно от пакета економически мерки. По-голяма автоматичност при взимането на решението е необходимо, когато по отношение на обратното квалифицирано мнозинство, принципа при който може да се вземе решение. Тук обаче става въпрос за частична положителна промяна. Новите инструменти економическият е, диалог, прозрачност, е, съответно натиска от отделните страни, европейския, е, европейското шестмесечие месечие и така нататък. Всичко това ще даде възможност да се направи именно такава предварителна нагласа по отношение осъществяване на наблюдението. Трябва ли да променим нагласите на всички, които участваме? Мисля, че да, това е най-важното. Трябва да се промени самата нагласа в процеса на наблюдение. Трябва да се поеме пълна отговорност от всички участници и това означава, че трябва да се осъзнае онова, което е част от паричния съвет – така че всички да оказват необходимия натиск тогава, когато е необходимо. Както вече бе казани, някои държави не са изпълнили още необходимите изисквания, за да стигнат до а, паричния съвет. Необходимо е именно да се спазват тези необходими изисквания. Реалният въпрос обаче е дали се а, фундаменталната промяна може да се случи без прехвърляне на нови а, правомощия. Жан Моне, който обикновено много често се цитира в парламента, често е наблюдавал а, ограниченията в процеса на координиране. А, този метод всъщност понякога затруднява взимането на решение. Управлението на европейската економика изисква ефективно взимане на решение не само водене на интересни дискусии, които е, не стигат до конкретни заключения. Това е второто ми наблюдение, що се отнася до пакета с законодателни актове. Необходимо е, е ново качество на економическо управление, което да отиде отвъд е, пакета законодателни документи, по който вече има споразумение. Нужен е истински економически съюз, който да вари паралелно с е, политическия съюз в Европа. Тоест повече Европа е решението, а не по-малко Европа и а, разбира се, клаузата за преразглеждане вероятно ще бъде използвана и от Европейския парламент, за да може да се разгледа пакета в този смисъл и усъвършенства. Необходимо е в средна и дългосрочен план да се прехвърли суверенност към европейското общностно ниво с много по-силни правомощия, което, разбира се, ще наложи ограничения по отношение на националните бюджетни политики, което означава, че ще се предостави националния суверенитет по отношение на макроекономическите цели. очевидно дълг и дефицит попадат в това число ще бъде необходимо да се стигне до много сериозно а, промяна в договорите до края по същество, за да може да се гарантира и легитимността в а, демократически а, план, което означава, че ще е необходимо участието на Европейския и националните парламенти в този процес. По отношение от важните криъгълни моменти от такава реформа. 3% дефицит от БВП, а, всички евро всички правителства в еврозоната следва да е стигнат единодушно до подобно решение. Между другото, виждаме, че редица държави членки приемат нужните правила и ги изпълняват съответно по конституционален начин. Последен момент, на който искам да се спра в макроекономическите корекции и програмите в, за бъдеще, които не показват нужното изпълнение, спрямо тях ще бъдат приложени конкретните мерки. Над национално ниво наблюдението ще бъде все повече, ще се засилва. Необходимо е да се гарантира от държавите членки надежни прогнозни и освен това е необходимо да има ясни а, органи с ясна, силна институционална рамка, която да може да им дава възможност да а, поемат и изпълняват предоставените им правомощия. А, необходимо е да се създаде и служба за европейски бюджет, което ще представлява ядрото на онова, което може да се превърне постепенно в Европейско финансово министерство. Това са мерките, които трябва да бъдат подложени на сериозна дискусия. Накрая. Общите облигации в еврозоната. Според мен бъдещото укрепване на економическото управление е абсолютно задължително. Така че не мислете, че е възможно да се намери альтернативно а, златно решение на проблемите, така че да не може да, да, се, да може да се предотврати издаването на еврооблигации. Една от, един от корените на а, кризата е неустойчивата фискална политика, която изисква укрепване на стимулите за пруденциално устойчиво системно развитие на фискалните политики общите облигации в еврозоната ще е, подкопаят подобни стимули, разбира се, ако няма е, решение за трайно решаване на кризите. Първо, е, финансовите марки, пазари, проставите, ще трябва да предоставят необходимите стимули на правителствата, за да могат да преодолеят кризата, докато общите еврови облигации ще намалят тази възможност за намиране подобно решение. Защото в противен случай ще се получи само едно преразпределение на цената, която трябва да се плати за сегашната криза. Така че надали това ще помогне за решаване на кризата. И така, моето мнение, лично мнение, е, че еврооблигациите не решават решение на кризата с държавния дълг. Благодаря. Thank you very much. Uh... Много благодаря. А сега продължаваме с следващото представяне от господин Джером Крил. Много ви благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. За мен е истинска чест да има възможността да говоря пред вас и да ви представя някои от моите мнения за а, програмата за реформи, за която слушаме толкова много през последните няколко години. Ще започна с следната ситуация. А, мисля, че сме изправени пред два риска за разпространение на неприятните ефекти. Първия риск е свързан с липсата на доверие доверие в някои членове на Европейския съюз, а може да доведе като цяло до липса на доверие в еврозоната и еврото. Обеден съм, че ще намерим решение. Не знам дали то ще се казва Европейски механизъм за стабилност или инструмент за финансова стабилност или еврооблигации, но е дошло времето да намерим решение, за да гарантираме, че можем да се доверим на еврото и евроинституциите. Имаме обаче и един друг риск, именно особено за тези, които злоупотребяват и когато виждаме неправилно поведение. Тоест правителствата, които не реагират добре по време на кризата. От години знаем, че някои правителства изпитват проблеми с публичните финанси и е нормално да променим правилата на играта в крайна сметка. Така или иначе имаме тези два риска, свързани с зараза, с разпространение на лошо поведение. Но в същото време имаме и фискални рискове. Също защото настоящата криза доведе до създаването на победители и губещи. Има очевидни губещи, като Гърция. Гърция е виновна. Има и други държави, които губят, като Португалия. Може би те не са толкова виновни, но има също така и победители, като Германия, като Франция, а, те може би също са толкова виновни. Защото ако погледнете ликвените проценти по дългосрочните облигации, виждаме голямо противоречие между растящите лихвени проценти за Гърция и намаляващите лихвени проценти за Германия, за Холандия, за Франция. Това оставя място за маневриране на тези държави да се справят с солидарността. Така че много ви моля да а, намерим решение в близките дни, така че да се справим с тази криза. Но от мен се искаше да говоря за економическото управление. Мисля, че трябва да повишим доверието в нашите институции, да се справят с тези държави, които не се справят добре с кризите в бъдеще. Но не мисля, че а, мога да се съглася с това, което каза уважаемия ни колега преди минути. Да, може би. Не всъщност, извинявайте, нямаме нужда от нови институции. По-скоро трябва да докажем, че можем да се справим с ситуацията. Защото според мен вие свършихте чудесна работа, когато се промени статута на ЕЦБ по този начин може да се контролира липсата на баланс, дисбаланса, за да можем да се справим с всичките противоречия, които са толкова широко разпространени в Европейския съюз. Това, което ме впечатли е, че в изменението от 25 септември видяхме, че макродисбаланса не означава автоматично дефицит. Всъщност, той може да се превърне в излишък. Това е много важно за държавите с дълбоки трудности. Те трябва да разберат, че е, те не са единствения слаб ученик в цялата тази история. Но, за да повишим доверието в нашите институции, трябва да отговорим на някои условия. Първото условие е свързано с подсилването на демокрация, не толкова упростяването. Е, има различни начини да се оцени демократичната реформа. Е, има някои начини, които са дадени в литературата от господата Копици Симански, да речем. И те казват, че те трябва, трябва да имаме критерии, които които са добре дефинирани, прозрачни, опростени, гъвкави. На нас обаче, според мен, ние трябват прости правила, защото живеем в един сложен свят. Може би ни трябват някои сложни правила, комплексни правила, които са добре дефинирани и да бъдат контролирани от хората или от междинни звена. Трябва Европейския парламент да има право да контролира тези критерии и трябва да подкрепяме демократичните правила, когато разглеждаме фискалните политики. Трябва да не забравяме още един фактор. Говорим за промените в публичните финанси в тези страни, които минават през затруднения. Наистина трябва да измерим ефективността на фискалната политика. Аз не се чувствам толкова уверен, когато слушам всички тези дискусии за фискалните политики, които са безкрайно песимистични. В крайна сметка, трябва хората да имат доверие в управлението. Защото какво значи управление? Значи следване на определени политики. По този начин се губи доверие и в други е, европейски институции. Тоест, тук имаме верижен ефект. Много е полезно да се повтаря, че съществува консенсус в економическата литература по отношение на отделните измерители. Имаме е, знак, който е положителен. И наистина в това отношение има много а, малко изключения. Когато имаме а, положителни фискални фактори, получаваме доста стабилен економически растеж. Много е важно, когато имаме този фискален мултипликатор и имаме страни като Съединените щати и Китай, които решават да а, увеличат своя а, дефицит. това означава в крайна сметка, че а, тези политики са били полезни и страните ще могат да се справят със своите решения. Мисля, че наистина ние се намираме в трудни времена, изправени сме пред риска от двойна рецесия, защото прилагаме погрешни политики. Сега това е едно твърдение, което трябва да бъде отбелязано по съответния начин. Не можем да мислим автоматично за фискалните политики. Има добри и лоши фискални политики. Ние трябва да измерим тяхната ефективност, преди в крайна сметка да се произнесем за тяхната полезност. Трябва обаче да решим а, тази проблемна ситуация колкото е възможно по-бързо. Две неща. На първо място трябва да припомним, че ЕЦБ е независима институция. Имаме демократичен процес, който улеснява ЕЦБ в борбата срещу инфлацията. Това е заложено в договора. И ние трябва да кажем, това трябва да го подчертаем че ЕЦБ от младеж, от тинейджър се превърна вече в възрастен човек. И наистина банката разполага с съответните инструменти да си сътрудничи с отделните правителства. Това би означавало, че ще стигнем до ситуация, от която всеки печели. Но това е най-важното. ЕЦБ да гарантира, че нената независимост винаги ще се спазва. На второ място трябва а, да подчертаем, че няма такова фискално правило, което да отговаря на всички потребности, на необходимостите на всички. Не можем да имаме една единствена фискална политика и не трябва да забравяме това. Ето защо и вие искахте да се включат тези показатели, свързано с макродисбаланса ние трябва да разберем, че са необходими различни фискални политики в различните ситуации. И може да кажем, че една добра фискална политика в определена ситуация се превръща в лоша фискална политика в друга ситуация. Нямаме едно общо решение. И ще приключа своето експозе с някои предложения за в бъдещето. Надявам се, че за в бъдеще ще можем да работим с правителства, които се доверяват на ЕЦБ, а ЕЦБ има доверие на съответните правителства. И те работят заедно, независимо дали ситуацията е кризисна или не. Трябва да гарантираме, че ЕЦБ работи по-прозрачно от винаги, Важно е да се подобри информацията, която се получава от частния сектор, защото това ще гарантира, че е на лице цялостната картина за реалната ситуация. Това е демократичност. И накрая, преди а, последната а, реформа, някои говориха за златното правило на а, фискалното управление именно за това, че частните инвестиции могат да се финансират чрез публични, чрез държавни облигации. Може би това не е златното правило за всеки един инвеститор, но трябва да си помислим за това какво е добра политика, какво е добра данъчна система, какво означава добри разходи. Това ще има своето отражение за в бъдеще. Важно е да намерим решение на тази сложна ситуация. Важно е да се подобрят взаимоотношенията между ЕЦБ и правителство обстоятелствата, да се подобрят отделните фискални политики и да може да се измерва тяхната ефективност. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря. Виждам, че има трима желаящи да се изкажат. Да, всъщност виждам, преглеждам си в момента списъка, за да видя кой иска да се изкаже. Mr. Dorfman. Anybody else? Някой друг? И така, списъка. Улф, Софи, Удо Кей, Върнан и господин Дорфман. Извинявайте, забравих ви първото име. Хърбърт, да, разбира се. Хърби. Извинявайте, май ще се наложи да, да, да се изкажете на групи, защото така Имаме 35 минути, ако може да се изказвате по трима. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред някои коментари показаното от нашия гост от Франция. Сега това, което казахте, ми напомня на предложението, свързано с това, което се казва. Ако някой има главоболие заради много алкохол и махмурлук, може би трябва да пие още малко. Наистина не можах да проследя логиката на вашето изказване много добре. И второ, когато говорим за независимостта на ЕЦБ, наистина се радвам, че вие подкрепяте тази независимост, но пак казвам, чрез това сътрудничество банката загуби като че ли част от новото, своята независимост и това е само един от недостатъците. Тоест, да, тук може да предположим, че бихме могли да си сътрудничим непрекъснато и в същото време независимостта да не бъде поставена под съмнение и тук наистина стъпваме на малко опасен терен. И някои въпроси към господин Старк. Мисля, че вие доста а, правилно изразихте някои съмнения за това дали економическото управление и законодателния пакет от шесте акта ще се работи както трябва. А, ще видим за бъдеще дали ще се постигнат съответните резултати. Аз лично имам сериозни опасения, защото някои правителства до сега показаха, че не искат да следват общо общностния подход. Те искат да следват междуправителствения подход, което означава, че искат те да си запазят правото да вземат последното решение. Те не искат нито Европейския парламент, нито Европейската комисия да се намесва и в крайна сметка да бъде решаващия фактор при взимането на решението. Моят въпрос е какво ще се случи, ако и този път видим това, което се случи преди виждаме нарушаване на договорите, хората просто не изпълняват своите обещания. Комисаря казва, ето тук не постигнахте съответните цели, а пък не виждаме никаква реакция, няма никакво желание да се реагира. Дали има някакъв резервен план? Защото какво искаме в крайна сметка да постигнем? Казваме винаги, еврото е прекалено важно, за да го загубим. Не е възможно да го поставяме под риск, като правим това или онова. И поради тази причина аз съм доста предпазлив по отношение на моите очаквания. И на последно място, какво смятате за риска, свързан с прилагането или по-нататъчното развитие на економическата фискалната интеграция на еврозоната? може би рискуваме да разделим Европейския съюз но нези, които са част от еврозоната и нези, които не са. Софи. The... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на ораторите. А всъщност може би ще повторя казаното от Волф и господин Старк защото бях малко изненадана от представянето на господин Крел защото може да имаме различни правила, конвенции, споразумения, договори. Колкото си искаме, можем да изготвим. И ако те не са приложими, и ако няма политическата воля да се прилагат правилата, нещо, което видяхме през последните 10 години, в този случай наистина няма да има доверие, нещо, което виждаме от заглавието на вашата презентация на управлението чрез единодушие е невъзможно. Вече достигнахме границите. И просто съм и е очудена да така да чуя а, аргументи в защита на този принцип. Още една бележка. Вие казахте, че не можем да имаме универсални решения в една толкова обширна област. А, това, разбира се, е вярно, но а, когато става дума за другата толкова голяма валута, долара, виждаме, че в Съединените щати има голям, големи различия. Но в същото време там има едно правителство, така че Там може да се а, взима решение на централно ниво, нещо, което ние не можем да направим. И още един към коментар към господин Старк. Защото вие казвате, че не винаги не цяло можем да отхвърлим еврооблигациите. Вие казвате, че е въпрос на време. И ако изградим този нов модел на еврозоната, говорим за по-федерална еврозона, не толкова за еврозона на отделните правителства, Вашият извод е, че еврооблигациите могат да бъдат подходящ инструмент а също така и виждаме различни предложения а, за това как да намали моралната опасност в а, Европа, както се посочва там. Така че може би вие виждате това като част от една по-интегрална система. Е, Благодаря, Шаран. Когато в началото говорихме за економическите прогнози. И останах с впечатлението, че въпросът е Говорихме за бъдещото развитие на европейската зона, на еврозоната, за опасността от сериозна депресия или рецесия. И ако видим в тази връзка казаното от министрите на финансите на Г-20, за мерките, които следва да вземат напредналите економики, там се говори за преход към Растеж, който се основава най-вече на вътрешното търсене или пък альтернативно в зависимост от дефицитите по текущата сметка, който се основава на националните спестявания. Та, как смятате, политически възможно ли е това? А вторият ми въпрос е. Предвид сегашната критична ситуация, тук експертите казаха, че не е Европейската централна банка, не тя може да се намеси. След това и еврооблигации не може. И значи какво остава? Е, механизма за финансова стабилност или просто нищо? Край краща, какво ще бъде решението, след като отхвърляте тези альтернативи? Европейският парламент е хвален за дейността си, но ние все пак трябва да знаем, как да се ситуираме, как да се позиционираме. Благодаря. Доста бяха въпросите, но сигурно доста още въпроси ще бъдат зададени. Вие, господа експерти, надявам се, ще може да се ориентирате сами. Въпросът е зададен господин, от господин Глинц. Дали е, новото економическо управление наистина може да даде достатъчно добри резултати, очакваните резултати. Какво ще стане, ако правилата не се прилагат? Аз мисля, доста ясно казах в встъпителното си изложение, че на което е сложено на масата по настоящем, не представя качествения скок, е, който бе поискан от Европейската Централна банка по-ясни, по-строги правила трябваше да бъдат въведени за изход от сегашното положение. И за едно по-добро бъдеще. Така че наистина е на лице въпросът за реализацията, реализирането на отговорността. Тоест, ако не бъдат наказани грешниците, ако не бъдат предупредени потенциалните грешници, ще имаме проблем. И така стигаме до въпроса за единодушието. Наистина, трябва да се намери начин решенията да се вземат по-бързо, но аз не приемам, че Съединените щати, предвид тяхното съвсем, тяхното съвсем различно политическо устройство, е, са в по-голяма степен способни да вземат решения, е, отколкото сме ние. Просто и тяхната специфика е друга и мисля механично сравнение между двете страни на Атлантика не е възможно. Значи, силната политическа воля, това е тук от съществено значение – и аз се надявам, е, че по този начин, е, предвид ролята, която е дадена на Европейския парламент, и той ще може да направи своя принос и ще може непрекъснато да напомня на правителствата, на комисията и на съвета за поетите от тях отговорности. Ето, това са уроците, които трябва да извлечем. А що се отнася до еврооблигациите, аз е, не съм говорил изобщо за условията, при които еврооблигациите биха могли да се окажат интересно решени. Казах друго. Е, Но което е в сърцевината на еврооблигациите, би трябвало да бъде една различна, друга структура на наднационално економическо управление, една по-дълбока интеграция, един по-дълбок политически съюз, и в края на краищата, в резултат и след такава дълбока интеграция, еврооблигациите вероятно биха били един осъществим, осъществим и уместен инструмент. Но междувременно наистина ще трябва да се отдаде суверенитет на наднационалното равнище, вероятно на един нов орган, който да бъде натоварен с тази задача. А що се отнася до Г20 и до въпроса за зададен господин Булман, е, да, казва се в рамките на Г20, че страните, които са на положително салдо, трябва да направят едно, които са на отрицателно, трябва да направят друго. И изразявайки личното си мнение, бих се върнал на положението от 1978 година. Тогава е, Г20 се бяха събрали в Бон на всяка от страните бе възложена задача. Резултат до резултат не се стигна. Е, сега може резултата да е друг, но в края на краищата има риск е, от е, прекаляване. Проблемът е всъщност за страните, които са на дефицит. И аз поради това не съм напълно съгласен с подхода на парламента към асиметричната корекция. Да, е, подходът трябва да е асиметричен, в смисъл, че е, главният проблем е, е проблем на страните в дефицит и той трябва да бъде решаван там. В Юго-Источна, в Южна Европа, в периферията. И тук става въпрос не само за фискално укрепване. Много просто би било да се каже обаче, че е, фискалната консолидация би довела до свиване в економиката. Между другото, дори 70 години след Кейнс, економистите все още не са на единно мнение относно ролята и големината на данъчния мултипликатор. И 70 години, откакто той за пръв път е предложен от Кейнс. Но съчетанието на фискална и структурна реформа е от съществено значение. И Гърция в частност има огромен потенциал е, по линия на приватизацията. И този процес трябва да започне. Значи необходимо е фискална консолидация, просто няма друг, друг изход. Пазарите днес разчитат по начин съвсем различен от този, по който се държаха към средата на това десетилетие, на миналото десетилетие по-скоро. И е, дълговата толерантност определено е намалена, т.е. участниците на пазара вече нямат е, безпределна търпимост към непрекъснато растящия дефицит. И онова е, което станаха жертва в миналото новите економики, сега могат е, да станат жертва напредналите. Така нареченото внезапно затваряне на кранчето. И каква е альтернативата? Е, аз казах е, тези три елемента. Това, това е альтернативата, които в една страна трябва да бъдат въведени успоредно. Добре, но всъщност ако не е Централната банка, кой да бъде? Какво да правим сега? Не в дългосрочен план, а сега. Сега. Става въпрос за следващия транш подкрепа за Гърция. Това е належащото. Ако, разбира се, Гърция отговори на условията. Вторият отговор, разбира се, е в по-нататъчната гъвкавост на системата за финансова стабилност. Но това е въпрос, на който ЕЦБ трябва да отговори, тъй като той е политически. И на трето място, рекапитализацията на банките. Е, банките трябва да имат достатъчно амортисьор, за да отговорят на една криза, която се интензифицира. господин Крел. Благодаря ви за въпросите, за коментара. Опасявам се, че моето изложение се оказа по-слабо от писмения материал, Та може да се запознаете с него. Сега, примерно, ако вземем алкохолизма като аналогия – не, не, не се питаме защо някой е алкохолик. Питаме ли се защо толкова много страни днес поддържат такъв висок дефицит? От 17 страни в еврозоната само една се държи неправилно от години, а именно Гърци. Иначе Гърция трябва да бъде контролирана. Държавните финанси трябва да бъдат контролирани. По-важното обаче, което трябва да се каже тук е, че Гърция трябваше да бъде контролирана още от 2002 година насам. Къде бяхме? Значи нещо трябва да се промени. Но ги има и другите страни. 16. И преди а, до две години нямаше страна с дефицит по-високо 10% от БВП добре бе състоянието на тяхното държавно финансиране съгласно тогавашните правила. Може правилата да не са били съвършени, но те поне са ги спазвали. Така че, междувременно, причината за този своеобразен алкохолизъм е световната криза. И днес не мислим за прилагането на нови фискални стимули, тъй като ай сме попрекалили с алкохола. Not only in terms of our public debt, But public indebtedness, no, uh, public and private indebtedness. And that's a major difference between... Тук новото е, че трябва да мислим и за задлъжнелостта на частните субекти. И това е между другото разликата между нас и Съединените щати. При нас такава голяма частна задлъжнялост няма и нямаше. И вероятно все още имаме възможност да маневрираме благодарение на това. Е, казват ни и на пазарите от една страна да намалим дефицита, от друга страна ни казват искат, искат растеж. Е, едното с другото трудно се връзва. Аз съм напълно несъгласен, например, тук с казаното с професор Старк, по отношение на фискалния мултипликатор. Толкова много се публикуват е, през годините материали за него е, и те казват едно и също нещо. Понякога е, тези материали не са чак толкова издържани като, като недвусмислена фактология, но винаги е, констатациите са положителни. Та, е, ето сега няма доверие в нашите институции и как да обясним на хората, че преди 2-3 години сме разчитали на фискалната политика и че сега би трябвало да направим същото. Що се отнася до сътрудничеството, мислех си, че до някъде сме принудили ЕЦБ да участва в нещо, в което вероятно банката не е желала да участва. Ако нашите държавни и правителствени ръководители, а може би, ако и Европейският парламент е, а, е, бе а, е, утвърдил е, независимостта на Европейската централна банка, то вероятно Европейската централна банка не би се държала така, сякаш всички искат от нея нещо, което тя не желае. But let us discuss. And nowadays, insofar as one government is trying to discuss with the ECB, we hear that the ECB is not independent. И сега е, едно правителство е, иска да разговаря с Европейска централна банка и веднага се чуват гласове, че Европейска централна банка не била, не била независима. Не, е, тук става въпрос за един общ проект. Проектът е еврото. И трябва отново да заявим, че ЕЦБ е необходима, че се справи отлично по време на кризата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 аз нямах. Е, аз не твърдя, че това не ме интересува. Просто казах, че наред с всички неща, които трябва да се наблюдават, е, можем да се запитаме защо в край на краищата водим данъчна политика. Професор Старк може и да е прав. Вероятно, фискалният мултипликатор е, е отрицателен. Ми дайте да зарежем тогава фискалната политика, не ни е нужно правителство, Правителството няма и да харчи. След като държавата е напълно неефективна, дайте да я разтурим. Това е, това е риторичен въпрос, на който не се наемам да отговоря. Що се отнася до а, излишъка и дефицита, това е симетрията която е заложена в основата на системата на класиране. Онези, които имат натрупване, могат да помогнат на онези, които нямат достатъчно, които са на минус. И това може да бъде вариант. И вероятно това са имали предвид лидерите на Г-20. Така, сега нямам друг вариант, освен на да дам думата на всички останали петима записали се за задаване на въпрос. Ако извадите късмет, може да получите и отговори. Е, от вас зависи колко дълго ще развивате въпросите си. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка. Когато се подготвяхме за днешния разговор, всички, с които разговарях, ме помолиха да задам един единствен въпрос. И се извинявам, професор Старк, но той е към вас. И питат, как може един така високо уважаван член от управата на ЕЦБ по време на такава криза да напуска поста си? Е, у нас е, в медиите се ширят най-невероятни версии е, в отговор на този въпрос. Добре би било вие лично да отговорите. Благодаря. Благодаря на нашите докладчици. Е, имаме тук е, две различни нива, на които се води разговор. От една страна е управлението на кризата, а от друга страна е за полуките от тази криза. И а, ако не успеем обаче да преодолеем кризата, да я управляваме, да да излезем от нея по един максимално ефикасен начин, то целият този разговор за полуките може да се окаже и безполезен. А, значи въпросът е доста широк, адресиран към всички докладчици. А, преди три месеца Европейският съвет взе решения, които бяха наречени исторически. Отношение на управлението на кризата, преодоляването на така наречената зараза, е, единният последователен противоречив отговор на гръцката криза. Следващия понеделник, другата седмица, ще заседава пак съветът и за него пак се твърди, че ще вземе исторически решения. И въпросът е много прост. Какво не се получи? между юли и октомври. И какво трябва да се направи, така че сега предстоящият Европейски съвет наистина да заслужи квалификацията исторически? И ако ми позволите, още един въпрос по отношение платежоспособността на Гърция. Знаете, всички водят се разговори по настоящем за преструктурирането на гръцкия дълг. И аз бих искала да ви попитам дали според вас решенията от 21 юли в това отношение са били ефикасни и достатъчни или пък смятате, че в рамките на едно комплексно решение именно тази част трябва да бъде предоговорена. Следващият въпрос, няколко въпроса всъщност, господин Ланген. Разговорите, които се водят, са разгорещени. Между другото, тук някои неща ме изненадаха. Е, в край на краища всички са е, е, съгласни, че проблемът не може да бъде решен толкова просто с ни бюджетни ограничения. Историческата перспектива ясно го сочи. Пакта за стабилност е, бе създаден на времето с е, критерии 60% от БВП задлъжнялост, е, среден ръст на растеж от 3%. И всъщност се оказва, че днес тези числа трябва да бъдат, да бъдат ревизирани и дори растежът трябва да бъде ревизиран надолу. По отношение на Съединените щати, нека кажа, аз съм докладчик по въпроса за финансовите деривати и констатирам, че независимо от подписа на президента 1 юли 2010 година под а, закона Дот Франк, той, този закон всъщност не е приложен а, правилно. Макар и да е прият, прият от Конгреса. И после един европейски министр на економиката. Харесва ми тази идея, обаче националният егоизъм се вихри и междуправителственият метод е всичко друго, освен общностен. И това е слабост, проява на слабост на сегашната Европейска комисия. Европейската комисия не е в състояние днес да контролира положението, да контролира структурните фондове. 60 производства за нарушение на договорите са започнати пред съда, нито едно от тях не е довършено. И един въпрос към господин Штарк, що се отнася до рекапитализацията на банките. Съединените щати бе проведена такава рекапитализация, ние подходихме иначе. Дали според вас американският метод се оказва по-успешен? И дали излизането на Гърция от еврозоната, например, би довело до неконтролируеми последици? Така, уважаеми колеги, докладчици, много кратки отговори, моля. А, но всъщност то още не са приключили въпросите. Въпрос към господин Крил. Целият този дебат за фискалния мултипликатор е, е изключително интересна е, има много емпирични е, данни в подкрепа на мултипликатора, но каква е стоеността на мултипликатора във Франция и съответно в Германия? Понеже който казва фискален мултипликатор твърди, че е, свиването на разходите поражда обратно нарастване на мултипликатора. Днес обаче навсякъде разходите се съхръщават. Във Франция вече бе коригирана е, прогнозата за растеж през 2012 година на 1,75 процента, а пък независимите економисти по-скоро прогнозират 0,8%, което означава 10 милиарда по-малко данъчни приходи. Към това като се добавят 10 милиарда нарастване на данъците, които ще се въведат следващата година, за да може да се стигне до 4,6% дефицит през 2012 година и 3% през 2013, съгласно поетите в Европа ангажименти. Фактически какъв ще бъде рецесивният, рецесионният ефект – от едно свиване на приходите в размер на 20 милиарда, за да може френското правителство да си е, спази обещанието за 3% дефицит през 2013 година. И към господин Старк, който е част от управлението на Европейската централна банка, която по принцип няма бюджетни правомощия, е, тази година, тази годишният Нобелов лауреат е, ни обясни, че една федерална държава, като Съединените щати, например, не може да функционира без федерален бюджет. Според вас ще трябва ли държавите членки на еврозоната да се откажат от бюджетния си суверенитет? Е, смятате ли всъщност, че националната бюджетна политика е противопоказана? Така, е, предупреждавам на всички, че нашите е, докладчици ще имат по една минута за отговор, а пък останалото е, ще го пратят в писмена форма. Дано колегите депутати си извадят полука. Просто това в бъдеще не може да продължава. Въпрос от господин Дорфман относно макроекономическата реформа. Предвиждате ли вие проблеми по-нататък. Тук много е, говорим за тази класация на, на страните, за това е, табло е, с оценки. Смятате ли, че при сегашното положение ще можем да постигнем своите цели или пък напротив, е, че законодателните текстове, които са приети, не представят достатъчно добра основа за работа? Благодаря. Първо нека чуем господин Старк. From everybody on the panel, so that's one minute each, I'm afraid. Um, Jürgen. Thank you. Um, ten seconds on the... Десет секунди само ще отнема по въпроса, е, който бе обсъден на първия кръг за независимостта на ЕЦБ. Тя никога не е подлагана на съмнение тази независимост. На второ място да се иска повече от ЕЦБ обаче, това вече би било предизвикателство срещу нейната независимост. Е, на второ място за съобщението на 9 септември от е, ЕЦБ, именно моята оставка бе, бе обявена, е, след като бъде посочен мой приемник, чисто по лични причини. Все още съм на работа, очаква се до края на годината да остана на поста си и много вероятно към края на тази година ще изляза с е, по-подробно изявление. Сега, сега обаче аз все още не съм напуснал поста си. А, що се отнася до случилото се между юли и октомври? Ми какво се случи? Не бе изпълнено това, което бе решено. Твърде много време отне изпълнението на решеното на 21 юли. Това породи нова несигурност, една и без това несигурна обстановка. Това е. А, вече за Гърция, това, което бе решено на 21 юли за Гърция, не бе, също не бе изпълнено трябваше да бъде изпълнено, цялата работа трябваше да бъде ускорена. Въпрос на господин Ланген. Да, прав сте. Има недостатъци и на едното, и на другото, и на националното, и на наднационалното равнище. Тази дълбока криза на, на държавния дълг е свързана с, с неблагополучие на национално равнище. Когато времената бяха добри, подчертавам, когато времената бяха добри, правилата не се изпълняваха в пълен обем. Много правителства нарушиха ангажиментите си, а на наднационално равнище инструментариума, процедурите, с които се разполага, също не бяха приложени до край. Рекапитализацията в щатите вдъхваше повече доверие няма да се пускам в подробности, но пазарите погледнаха на рекапитализацията на банките в Съединените щати с по-голямо доверие. Сега вече два кръга на, на изпитанията за якост сме провели в е, Европа и пазарите все така е, не, не вземат на, на доверие е, това, което правим. Да, е, неизчислими биха били последиците при напускане на Гърция на еврозоната и последно е, за макроекономическата класация на страните трябва да кажа, че условията са формулирани така, вероятно така и ще се приложи на практика, че нещата да бъдат гъвкави, вниманието да се насочи само към малко наброй показатели. Така, извинявайте, е, чисто технически заседанието вече е закрито, е, така че съвсем кратки отговори. Жером. Автоматичните санкции все още са спорен въпрос, според мен. Е, онова, което не бива да се допуска, онова, което следва да се направи е солидарността да стане по-автоматична, да стане по-бърза, поради което и по-ефикасна автоматична солидарност. Това бих препоръчал аз. В отговор на вашата забележка, дали да съм за по-висок дълг? Да. Економическата политика зависи от економическите условия. Но преди да се увеличи дълга, трябва добре да се диагностицира. А, що нас отнася до въпроса, зададен от френския колега, не знам какъв е мултипликатора в Германия, но краткосрочно във Франция то е 0,8, 1,8 е дългосрочният мултипликатор. Три изследвания сочат една и съща стоеност. Uh, of... По отношение на това, което се обърка със сигурност не е правилното управление на капитала наистина в много голям мащаб. Както и факта, че трябва да се признаят големите загуби. По отношение рекапитализиране на банките. Трябва да се използват най-добрите практики и е, режим за взимане на решение в международен мащаб. Председателката, благодаря. Обърнах се към ораторите, ако желаят да предоставят допълнителни отговори в писмен вид, да го направят при тяхно желание. Ще ви бъде раздаден с техния отговор. Благодаря на всички. Много вълниващи са винаги последните въпроси, когато вече няма време, за да им се отговори но се надяваме, че в крайна сметка ще можем да получим и писнен, писмен отговор. Имаме заседание на координаторите. Сега много моля всички, които не участват в заседанието, да напуснат бързо залата.